Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, уважаеми е, господин е, е, кандидат комисар, господин Войчеховски, госпожи и господа, Скъпи господин Войчаховски, аз ви поздравявам от името на членовете на е, нашата комисия за селско стопанство и е, развитие на земеделските, на селските райони. Вие не се намирате е, на непознат терен. 12 е, години сте бил член на тази комисия а за известно време сте бил и заместник-председател на тази комисия, малко преди да напуснете парламента, за да а, станете член на Европейската сметна палата. Това е а, е, последния пост, който сте заемали през последните три години. Е, заемали сте много а, е, служби в съдебната система на вашата страна, от е, съдия в окръжен съд е, до съдия във Върховния съд. След това сте били и заместник е, председател на парламента на Република Польша, бил сте и държавен секретар в кабинета, отговарящ за правните въпроси и председател на Полската народна партия. И така, Членовете на нашата комисия ще оценяват е, вашата е, обща компетентност, е, вашият личен ангажимент към европейските идеи, както и вашата независимост. Ще преценяват и това доколко сте подходящ, като имат предвид вашия портфейл, така както той е определен за момента и ще оценяват вашите комуникационни умения. Вие сте попълнил въпросите с отговори и в писмена форма всички членове са получили отговорите на тези въпроси. И така, господин Войчеховски, Сега позволете ми да напомня а, и за това, че Комисията по правни въпроси няма възражение срещу провеждането на настоящето изслушване. Преди да започнем нашите разисквания, ще напомня някои от най-съществените моменти а, по отношение на изслушването. Номинираният комисар ще получи 15 минути, за да направи встъпление – след това ще има възможност в края на изслушването за 5 минути да направи заключителни бележки. От сега ви благодаря, господин Войчеховски, за това, че ще спазвате регламента за вашите изказвания. Аз след това ще ще дам думата на членовете на комисията. Общо 25 въпроса могат да бъдат зададени. Като регламента за въпросите е една минута за въпрос, две минути за отговор на господин Войчеховски. Е, ще работим на слотове от по 5 минути. И така, ако има и последващ въпрос, свързан с първия, той трябва да бъде зададен най-много за една минута и една минута се предвижда за разговор. Е, първият кръг от седемте въпроси е предвиден за координаторите на политическите групи. Вторият рунд, 18 въпроса, се разпределя е, между членовете на политическите групи, включително и независимите членове на Европейския парламент. Имайте предвид, че езиковия режим предвижда 23 езика, всички езици на Европейския съюз, така че всички, които взимат думата, могат да говорят на собствения си език, народния си език. При всички положения бихме искали да ги предупредим, че е, изказванията трябва да са в подходящо за превод темпо. Не бива да се говори твърде бързо. И така, започваме с същинската работа. Господин Войчеховски, имате възможност да направите е, вашето 15-минутно встъпително слово. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, дами и господа, за мен е огромна чест и предизвикателство също времено да застана пред вас. Както спомена председателя, 12 години съм бил член на Европарламента в Комисията по селско стопанство, включително и като заместник-председател. Работил съм съвместно с мнозина от вас. През последните три години работех за Европейската сметна палата, където ресор селско стопанство отново бе част от моите служебни задължения. Миналата година представих доклад на Сметната палата за младите фермери, за програмирането на развитието на селските региони. Поддържал съм връзка и с Комисията по околна среда. Там съм представил доклади за безопасност на храните. Миналия път Представих моя доклад за трансграничното здравеопазване. Също съм работил по доклад за антимикробната резистентност, който е свързан с селското стопанство. Дами и господа, когато представях доклада за схемите за млади земеделски стопани в тази комисия, Представих и доста стъписваща информация, поне за някои лица. В продължение на едно десетилетие, от 2005 до 2015, сме загубили 4 милиона стопанства в Европа. Броят е бил близо 15 милиона и за едно десетилетие е паднал на по-малко от 11 милиона, което означава, че губим 4 милиона годишно. А, за 10 години. Тоест 4 хиляди годишно. Повече от 1000 дневно, повече от 30 хиляди месечно. Дебатът днес е насрочен за 3 часа, което означава, че по време на него най-вероятно своето стопанство и прехрана ще загубят повече от стотина земеделски стопани, което ще е много драматично за тях. Защото днес не е много лесно човек да е земеделски стопани на утре да трябва да си търси друга прехрана, да речем като таксиметров шофьор. Това е доста тежко положение за земеделските стопани. Във Франция, както знаем, има проблем с самоубийствата между фермерите. Сега има един филм, базиран на истински случай. В името на земята се казва за една трагична история. Френско семейство губи своето препитание, губи своето стопанство – може би съм прекалено черноглед в началото на своето изказване. Но ви обещавам, че по-нататък в хода на моето изложение ще има по-оптимистични нотки. Но има една шега. Каква е разликата между песимизма и оптимизма? оптимиста? Песимиста принципно е по-добре информиран. Много важно е да имаме правилна представа за селското стопанство в Европа. Аз е, внесох своята кандидатура за комисар по селско стопанство и откликнах положително правената ми покана, защото това разкрива възможност за една дългосрочна визия за европейското селско стопанство, дългосрочна стратегия. Това е една от моите задачи която ми бе възложена в писмото за определене ресора от новоизбрания председател Урсула фон дер Лайен. Една от моите задачи, ако бъде одобрена моята кандидатура, е да се създаде дългосрочно виждане за европейското селско стопанство. Има дългосрочно виждане за климата, за енергийната политика, но нямаме такова за бъдещето на европейското селско стопанство. А подобно виждане е от особено значение, защото фермерите ни питат какво ще ни донесе бъдещето, какво ще донесе то на нашите деца. Много важно е да дадем отговор. Категоричен отговор, че има бъдеще за европейското земеделие. Създаването на дългосрочно виждане Още нещо. Подобно виждане. Дегол, Аденауер, Файфани бяха европейски ръководители в самото начало, когато се полагаха основите на ОСП през 1962 година. Тази политика носи успехи в Европейския съюз. Благодарение на нея имаме земеделие, продоволствена сигурност. Разбира се, има доста слабости. Нужда от реформа на ОСП, но това е един успех. На времето е имал дългосрочно виждане на европейските политици – които са взели решение да създадат обща сълскостопанска политика. Сега се нуждаем от дългосрочно виждане за реформирането на тази политика, за осигуряването на бъдеще не само за европейските земеделци. ОСП не е проблем само на земеделците. Тя засяга цялото общество. Ние трябва да окажем закрила на земеделските стопани – трябва да спасим европейското земеделие. Но пред цялото общество стои проблема за продоволствена сигурност, продоволствено осигуряване, безопасност на храните. Земеделието е много важно и за планетата. Той има отношение към опазването на климата, околната среда, биоразнообразието, включително и хуманното отношение към животните. Последното е много важен за мен въпрос, защото в парламента бях председател на интергрупата за хуманно отношение към животните. Създаването на дългосрочна визия за селското стопанство – изисква реална представа за сегашното положение. Дами и господа, едно от първите ми действия, ако бъде одобрена моята кандидатура от парламента, ще бъде изготвянето на специален доклад за сегашното положение на европейското земеделие. Доклад, в който се прави равносметка на постигнатото и на посоката, в която се движим. Колко земеделски стопани има, брой на стопанствата – как стои въпроса с смяната на поколенията? Знаем от доклада за схемата за младите фермери, който представих в тази комисия, че имаме голям проблем с подмяната на поколенията в европейското земеделие. Трябва да направим съпоставка. Аз предложих изминалото десетилетие, положението от преди 10 години и сега. Много важно е да добием реална представа за сегашното положение. Това ще е добра основа за програмирането на бъдещия развой на европейското земеделие. Дами и господа, Друг много важен аспект е програмата Европейската зелена сделка. Аз съм убеден, че екосъобразното земеделие е най-доброто решение за бъдещето на селското стопанство. Екосъобразно земеделие. Това е възможност да се предложи подпомагане на фермерите, които опазват по-добре околната среда, климата, които подобряват стандартите за хуманно отношение към животните. При програмирането на развитието на селските райони минимум 30% трябва да бъдат заделени за околната среда и климата. Това разкрива огромна възможност, най-вече за малките семейен тип земеделски стопанства в Европейския съюз – ако бъда избран за комисар, обещавам, че ще подкрепям решително всички мерки и действия, насочени в полза на малките и средни стопанства и най-вече семейните стопанства. Дами и господа, За в бъдеще, моето виждане е да съм отворен за диалог с вас, евродепутатите, а също и за диалог с фермерите, техните сдружения, с широката общественост, с неправителствените организации, които проявяват интерес към европейско селско стопанство. Това е много важно, защото Добрата политика следва да се гради на базата на диалог с всички наши партньори. Дами и господа, пред нас се разкрива една огромна възможност да изградим дългосрочно виждане за европейското селско стопанство, да осигурим по-добро бъдеще за нашите фермери, за европейското земеделие, за нашата околна среда. Ако одобрите моята кандидатура, ще работя съвместно с вас и всички заинтересовани страни за реализирането на това виждане. За осигуряването на едно подобно бъдеще на европейско селско стопанство. Благодаря. Благодаря, господин Войчеховски. Благодаря ви за вашата презентация и за това, че много стриктно спазвате времето за изказвания. Нека да информирам всички, че е, нашите разисквания се предават на живо Възможно е, е да се предава и е, видеозапис на нашето заседание, така че по, по същото време, по което се предава на живо заседанието, можете да видите и видеофилма. И така, позволете ми сега да дам е, думата на колегата Дорфман в първия кръг е, от въпроси. Благодаря, е, господин Войчеховски. Вие ще трябва да продължите е, работата по е, ОСП. Вие в момента сте член на Сметната палата. Е, и аз прегледах всичко това, което е, е, е публикувано от Европейската сметна палата във връзка с ОСП и селското стопанство и селските райони, както и е, вашите писмени отговори. Надявам се, че междувременно сте променили мнението си. Доклада на Сметната палата бе много критичен към реформата. Да, аз съм до голяма степен съгласен с вас. Трябва да се ръководим естествено от модела на стопанства. Огромни групи. Междувременно така се формираха междувременно, които не винаги са тясно свързани с земеделието. Освен това, начина на плащанията, прехвърлянето на плащания по първия, по втория стълб, понякога всъщност не, могат да, не можем да кажем, че са свързани истински с селското стопанство. Какво е вашето отношение по този въпрос? Ние разполагаме с предложението, подготвено по времето на комисаря Хоган от настоящия състав на комисията. По отношение на ОСП, можем да кажем, че господин Чолуш всъщност изпълняваше програмата, подготвена от неговата предшественица. Господин Хоган изпълнява програмата за ОСП, подготвена от господин Чолуш. И аз, спазвайки тази традиция, на практика ще трябва да провеждам политика по отношение на селското стопанство на базата на внесеното от господин Хоган предложение. Но това, според мен, е и шанс за всички нас. Естествено, аз представлявам като кандидат комисар по селското стопанство предложението на комисията, но това не означава, че не бихме могли да променим нещо. Може би не съм уточнил нещата съвсем ясно в моя писмен въпрос, в писмения отговор по въпроса. Отворен съм за дискусии по предложението, имам предвид вашите предложения за изменения, за да подобрим първоначалното предложение на комисията. Естествено, е, първоначалното предложение на комисията не е свещена книга, не е Библия, която не допуска промени и подобрения. Аз зная колко критичен бе доклада на е, Европейската сметна палата. Аз бях докладчик. Но е, трябва да бъдем по екологични, по-екологосъобразни, отколкото е, това, което се съдържа в доклада. Благодаря. Господин Дорфман, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Още веднъж съвсем конкретно във връзка с е, историческите претенции за плащания. Е, съгласен ли сте с мен, че ще трябва да се откажем от този момент на плащанията и да намерим нов модел по първия стълб – не смятате ли, че това е модел, който засяга най-вече по-изоставените райони? Този модел на практика затруднява допълнително районите и те стават още по-слабо развити. Господин Войчеховски, съгласен съм с вас, господин Дорфман. Това е въпросът който ще трябва да обсъдим. Ще трябва да потърсим начини за подобряване на ситуацията. Надявам се, че това ще бъде възможно. Съгласен съм с вас, че има проблеми с земеделските стопанства в планински райони, в други изоставащи райони – ще трябва да подобрим а, състоянието на селското стопанство навсякъде на територията на Европейския съюз. Не бива а, да допускаме а, драстично неравенство. Благодаря ви. А сега давам думата на Пауло Де Кастро. Грация, президенте, комисарио Дизиня. Благодаря, господин председател. Господин а, кандидат комисар, ние сме изправени пред а, неотложни мерки. Има все по-голям брой екологични катастрофи, които засягат и селските райони. За да се справим с тези заплахи, е необходимо да имаме един общ подход, който да бъде и добре координиран. Предложената реформа за ОСП, която се обсъжда в момента, всъщност делегира на държавите членки отговорността за планирането, за изготвянето на стратегии, за справянето с тези явления. Ако нямаме набор от мерки на ниво Европейския съюз, ние ще пропуснем една добра възможност за европейска политика за запазване на почвите и за гарантиране здравето на потребителите. Искам да напомня, че намесата в рамките на ОСП отговаряли на потребностите за устойчиво развитие и за екологичен преход, за да се даде съществен принос към новата зелена, новата зелена сделка. Господин Войчеховски за отговор. Разбира се, водят се разговори за това колко решения да се вземат на ниво Европейския съюз в областта на селското стопанство, колко да се взема на национално равнище. Водил съм много дискусии в тази парламентарна комисия за това, че общата селскостопанска политика трябва да е по-гъвкава, Предвид на това, че ситуацията в различните държави членки се различава, има различни видове селски стопанства, има държави членки, в които а, има големи а, селски стопанства, в други много малки а, стопанства. Също състоянието с поколенията, които са заети в селското стопанство, се различава в държавите членки. Затова е необходимо да има гъвкавост една ренационализация не е приемлива. Ние имаме общи цели, общи интервенции, общи показатели. Може би господин Декастро, останалите членове на Европейския парламент трябва да са сигурни, че съм готов да обсъждам въпросите за системите за контрол – Имаше някои безпокойства, изразени от Сметната палата в това отношение. Също подходът, свързан с изпълнението, се считаше, че може би няма да е достатъчно, за да се упражнява адекватен контрол. Но мога да ви обещая едно. Много важна стъпка е одобряването на националните стратегически планове и аз ще положа максимални усилия общата селскостопанска политика да бъде по-екологосъобразна по-благоприятстваща климата. Но работата не е свършена. Аз съм отворен за допълнителни разговори за подобряване на предложението. Господин Декастро, имате... Sì, commissario designato, и не ги... Господин кандидат комисар, да, ние не твърдим, че не трябва да има гъвкавост в селското стопанство, но а, трябва да гарантираме, че ще останем водещи като Европейски съюз и че ще имаме по-амбициозни цели. Разходите, а, свързани с изпълнението, е важен принцип. Много от членовете на тази комисия на Сметната палата считат, че сегашната система, която се базира на изпълнението на общи изисквания за всички селски стопани, осигурява общото измерение в ОСП и дава възможност Европейския съюз да се справи с заплахата, свързана с изменението на климата. Изключително, е важно, изключително важно е да се измени законодателното предложение да се отчитат различните системи и да не се допусне ренационализация. Господин Войчаковски за отговор. Аз съм отворен за допълнителни дискусии по този въпрос. По време на законодателната процедура господин Декастро, може би по-късно ще ви изпратя в писмен вид повече информация. Това е мое задължение, така както е възложено от госпожа Фондер Лайн, да има много тесни контакти и сътрудничество с Европейския парламент. Знае, че има и други въпросителни, които се поставят от други евродепутати, така че ще се обърне сериозно внимание на всички тези въпроси. Благодаря, госпожа Мюллер. Господин Войчеховски, във вашите предложения е, от вашия портфейл е, председателката на комисията е извадила всъщност важния, е, важната част, свързана с държавните помощи и ги е прехвалила към конкурентноспособността. Освен това, във връзка с реформата на ОСП ще трябва да има преходни разпоредби, за да можем да е, преодолеем прехода от е, сегашния модел към следващия модел. Подготвя се един нов е, модел за постигане на конкретни резултати. Как е, ще гарантирате, че преходните разпоредби ще бъдат подготвени така, че да можем да използваме и новия модел за предоставяне на конкретни резултати? Благодаря. Господин Войчеховски. Thank you very much, Madam Miller. Uh... Благодаря ви, госпожо Мюлер. Въпросът за държавните помощи, разбира се, това не е решение, което се взима от председателя на комисията. Държавните помощи ще опират най-вече до ресор конкуренция. Знам, че има проблеми с държавните помощи в Европейския съюз. Запознат съм с доклад на Сметната палата, разкриваш доста нередности в тази област. 20% от държавите аудитирани от Сметната палата са довели до откриването на нередности. Напълно си давам сметка, че реформата на селското стопанство изисква сътрудничество с комисаря за конкурентност способността поради държавните помощи. Преходният регламент ще бъде прият от Европейската комисия Предложението ще бъде обсъдено с Европейския парламент по време на законодателната процедура. Бе важно да бъде подготвено това предложение, за да се осигури приемственост, да се продължи сегашната земеделска политика с един нов бюджет и мисля, че ще бъдем в готовност да започнем с новата земеделска политика с новото законодателство от 1 януаря 2022. Допълнителен въпрос, госпожо Мюллер. Да. В договорите за ЕС е записано, че трябва да се гарантира производството е, на земеделските стопани е, и е, член 142 подчертава важната роля на земеделските стопани би трябвало да постигнем целите си, макар че е, ето е, именно държавните помощи отиват в една генерална дирекция, която като че ли е изпразнена от съдържание, имам предвид конкурентно способността, освен това е, как ще мобилизираме млади хора в, да работят в сферата на селското стопанство при положение, че разпоредбите не са ясни и че в момента точно правим прехода от съответствието към изпълнението. Трябва да подготвим и администрацията за това. Една минута за господин Войчеховски. Благодаря ви. Нямам какво толкова да добавя към това, което вече казах. Преходният регламент е нещо необходимо. Какво друго може да направим? Каквото да направим, трябва да се осигури една приемственост на земеделската политика, да няма прекъсване. Напълно съм съгласен с вас, че според договорите, основно задължение на земеделското стопани е осигуряването на продоволствена сигурност за всички европейски граждани. А задължението на европейските политици е да подпомагаме земеделските стопани в изпълнението на тази цел. Принципно в Европейския съюз има продоволствена сигурност, но тя не е винаги категорична. Благодаря колегата Хайслинг. Една минута. Да, благодаря господин Войчеховски. Е, вие сте по-конкретен в отговорите си тук, когато човек чете писмените въпроси, като че ли няма много конкретика. И така, какво ще направите, за да запазите биологичното разнообразие? Селското стопанство е много важно в това отношение. А вие не сте дали никакви конкретни отговори. Добре, в селското стопанство, казвате, трябва около 40-50% от е, парниковите газове да бъдат е, намалени, но земеделските стопани знаят как да го постигнат. Така че е, питам ви сега, какво конкретно ще предприемете по отношение на намаляване на вредните емисии и аз не срещнах някъде е, нещо във връзка с е, биологичното земеделие, нито с е, борбата срещу пестицидите. Как ще намалите емисиите, пестицидите, биологичното разнообразие, как ще се постигне? Бъдете, моля ви, конкретен в отговорите. Благодаря. Трудно е да представя всичко в рамките на две минутен отговор. Но господин Хойслинг, да, разбира се, ще представя своя подход, своите предложения за подпомагане на едно екосъобразно земеделие, което опазва биоразнообразието. Например, и да, да се подпомагат малки земеделски стопани, които използват фураж от собствената си ферма, без да внасят соя от Бразилия или Аржентина – в животновъдството използват фураж, произведен в тяхната собствена ферма. Аз ще подпомагам хуманното отношение към животните, тема на която много държа, както казах. Трябва да се подобрят стандартите за хуманно отношение, по-малка плътност на животните, да се използват естествени методи, като лятна паша или в свиневътството, сламена постеля за прасетата и така нататък. Ще представя такива предложения, които са по-екосъобразни. Екосъобразно земеделие. Това е моята основна идея. Благодаря. Колегата Хайзлинг, е, допълнителен въпрос. Отговора ви този път не беше конкретен, но все пак очакваме е, конкретните ви предложения. Говорихме за земеделските стопени и несправедливото разпределяне на средствата. Какво ще направите, така че да не са само големите земеделски стопанства, които да извличат полза от плащанията по линия на двата стълба? И не само земеделските стопани в големите държави членки. Освен това, 30% се предвижда да се съкратят финансовите средства по втория стоп. Какво ще стане? Как ще се инвестира все пак в селските райони повече, защото това е необходимо? Господин Войчеховски, една минута, моля. Thank you very much. is... Благодаря. Подпомагането на дребните стопани може да стане по втория стълб, например. Аз съм забелязал проблема, че има много стопанства по втория стълб. където основните бенефициенти са големите стопанства. Тоест, една голяма част от средствата по втория стълб отиват за малък брой големи стопанства. Системата трябва да стане по-демократична повече земеделски стопани трябва да бъдат бенефициенти по втория стълб. Както вече казах, екосъобразното земеделие, биоземеделието, това е посоката на реформата, която ще подпомагам. И втория стълб, според мен, е голяма възможност за малките ферми. Колегата Давид, една минута, моля. Ни, пане докторе, буде... Господин Войчеховски, в рамките на реформата на ОСП, вие ще направите ли така, че селските стопани във всички държави членки да получават а, а, равнопоставени субсидии според условията в държавите членки, ще отчитате ли разликите между държавите членки? Вторият ми въпрос е дали ще подкрепите сключването на търговски споразумения, които да позволят огромен внос на храни с костопански продукти в Европейския съюз по такива проекти, като споразуменията с Меркосур, Виетнам и други. Господин Войчеховски за отговор. Благодаря ви. Проблема с Меркосур и изобщо с търговските споразумения е, че могат е, да имат някои последици. Това са притесненията на стопаните. Има чувствителни сектори в селското стопанство. Мога да заявя, че аз ще следя е, много отблизо ситуацията. И следващата година, 2020, комисията ще подготви оценка на въздействието и анализ на всички евентуални последици за селското стопанство след влизането в сила на търговски споразумения като Меркосур и други с Австралия, Нова Зеландия и прочие фермерите не трябва да стават жертва на международната търговия и споразуменията в тази област. Наш дълг е да им ги подкрепим, да използваме пазарни инструменти за интервенция, за да им помогнем. А, ние имаме вече опит, например, с ембаргото, наложено за стоки от Русия. Така че аз ще подпомагам фермерите при всякакви обстоятелства. Те не трябва да стават жертва на търговските споразумения. Що се отнася за разликите между държавите членки, това е много чувствителен политически въпрос. Сближаването, според мен, е нещо, по което се работи. Ние сме на верен път. външно сближаване. И тук е и съветът и парламента трябва да се свършат работата. Господин Давид за допълнителен въпрос. Искам да попитам дали имате идеи за други възможни механизми за смягчаване на въздействието на търговски споразумения, които се сключват? Имате ли други е, идеи, освен тези да се подпомагат е, селските стопани, след като те вече е, са претърпели щети? Господин Войчеховски за отговор. Трябва да е общ принципът, който се прилага по отношение на международната търговия, да се изисква спазването на еднакви стандарти, както от носителите, така и от европейските производители. Ще ви дам един пример. Аз отговарях за одита по безопасността на храните и една от констатациите в доклада беше, че има внесени продукти от Южна Америка, които са произведени при използването на пестициди, забранени за използване на територията на Европейския съюз. Нещо, което не трябва да се допуска. Трябва да се укрепи системата за контрол. Като цяло, трябва да прилагаме принципа вносителите и производителите в Европейския съюз да спазват еднакви стандарти. Колегата Кюзмък за Една минута. Благодаря, господин председател, госпож... господин кандидат-комисар. Най-напред искам да ви благодаря за вашето встъпително изказване, което очерта намеренията ви за следващите пет години и отвъд тях. Европейският съюз е най-големият износител на преработени храни. През 2017 година 140 милиарда евро беше стоиността на този износ. Имаме около 20 милиарда търговски излишък, но не, за непреработените стоки нещата стоят много по-различно. Там има дефицит от близо 30 милиарда и ситуацията не се променя. Затова въпросът ми е какво е виждането ви по този проблем и как ще гарантирате продоволствената сигурност в Европейския съюз? Господин Бачаховски за отговор. Да, данните, които привеждате, са верни. Европейският съюз е нетен износител на хранителни стоки – Успешна е хранително-вкусовата индустрия, но това не се отнася за селското стопанство. Ситуацията с международната търговия може да служи за аргумент за това, че европейското селско стопанство се нуждае от повече подкрепа, за да се гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани. Господин Кюзмук за допълнителен въпрос. Благодаря ви. Господин Войчеховски, вие споменахте доклада, който сте изготвили, когато сте бил член на Европейската сметна палата в подкрепа на, мал... на младите а, фермери. Вие споменахте този доклад в встъпителното си изказване. Казвате, че през последните 10 години са изчезнали 4 милиона селски стопанства. Дали ресурсите по втория стълб ще могат по-лесно да се използват, за да не се допуска това да се случва в бъдеще? Господин Войчаховски за отговор. Благодаря ви за поставения въпрос. Докладът на Сметната палата беше много важен да в две финансови перспективи бяхме предвидели 10 милиарда евро подкрепа за младите фермери. До междувременно броят на младите фермери намаля от 3,3 милиона на 2,2 милиона. Има държави членки, където большинството от селските стопанства се управляват от лица над 65 години, като в Португалия, например, има други страни, където ситуацията е по-добра Австрия, Полша, Германия. Те са мал, малко по-добро положение. Всичко това показва, Политиката за младите фермери трябва да е гъвкава. Трябва да използваме подходящи инструменти според конкретната ситуация в държавите членки. Колегата Фланиган Благодаря. Много от въпросите, които се да задам, вече са зададени. Ще продължа с въпроса за вноса на говеждо месо и търговската спогодба с Меркосур. А също и доколкото разбирам по-настоящем 300 000 тона говеждо се внасят в Европа ежегодно. По спогодбата Меркосур има така наречения предпазен механизъм, който позволява налагането на временни мерки за регулиране на вноса. Ако се очаква увеличение на вноса за някои сектори. Предполагам, че подобен механизъм ще се задейства и в случай, когато имаме една евентуално неочаквана криза, която се задава в края на този месец, производителите на говеждо месо ще загубят заради Меркосур достъп до 250 000 тона. И ако няма сделка за Брексит, как ще се реализира предпазния механизъм? Защото очевидно първо трябва да се погрижим за собствения си пазар и тогава за другите. Господин Войчеховски за две минути. Отговорът ми може би няма да е новина, но искам да заявя, че съм запознат с проблемите на ирландските фермери и не само ирландските, по принцип производителите на говеждо месо в Европа. Ако моята кандидатура бъде одобрена, аз ще отида на посещение в Ирландия, за да се запозная как стоят нещата, да попитам ирландските фермери какви са техните потребности, как да им се помогне. И това го заявявам не само по отношение на ирландските фермери. Моят начин на работа ще бъде диалог с фермерите, опитване да се намери съвместно решение заедно с тях. Благодаря. Имате ли да уточняващ въпрос, господин Фанаган? Да. Надявам се, че ще приприемете тези мерки, защото положението е много сериозно. Антимикробната резистентност. Как ще подходите по този проблем? Ще бъдете ли активен да предложите альтернативи на интензивното земеделие, тъй като тук се крият първопричините за антимикробната резистентност? Ние сме в състояние да направим нещо в това отношение. Ако не го направим, Децата, внуците определено няма да ни благодарят. Ако не направим нещо по въпроса, просто нашите деца и внуци няма да имат бъдеще. Какви са вашите планове за антимикробната резистентност? Колега Планеген, трябва да ви информирам, че в момента се отклонихте от същинската тема на изслушването и засегнахте и друга тема, която не спада към портфейла на комисаря, но ако господин Войчеховски желая, може да отговори, естествено. Искам да отговоря на въпроса, защото той е свързан с последният ми одит, който ми бе възложен. Той касаеше антимикробната резистентност – лекарствата и в земеделието. Официалният доклад ще първо ще бъде представен до година от сметната идния месец от Сметната палата, затова още не мога да обявя резултатите. За момента мога да кажа, че съм запознат с този проблем и трябва да работим за намаляването на антибиотици в земеделието. Относно интензивното земеделие, Аз смятам, че не трябва да се подпомага интензивното земеделие, тъй като то не е добро за околната среда, за климата. Аз ще бъда комисаря, който няма да подкрепя интензивното земеделие. Така, благодаря. Приключихме с въпросите от страна на координаторите. Трябва да ви кажа, че действително спазваме много е, добре е, регламента за изказвания. Е, Приключихме с първия кръг е, много точно и сега можем да започнем с втория кръг от въпроси. Ще бъда също така взискателен по отношение на всички, които се изказват. Господин Зойдо. В 2010 в САЩ наложиха над 30% мито върху черните масли, маслини, внос от Андалусия най-вече което постави под въпрос доста работни места. Става дума за атака, която не беше насочена само срещу Испания, а и към целия хранително-вкусов бранш в Европейския съюз и че това няма да е последната атака. Сега отново това се прави от Трамп и отново той е насочил вниманието си към селскостопански продукти от Европейския съюз, като вино, сирене и прочие. Така ще бъдат прокудени от американския пазар европейски хранителни стоки, което ще повлияе върху работните места в Европа. Какво ще направите вие като комисар, за да защитите хранително-вкусовия сектор в Европейския съюз от подобни атаки. Благодаря ви, господин Войчаковски, за отговор. А, да, аз съм чух за този проблем, който изпитват е, испанските селски стопани. Това, което мога да кажа към днешна дата, е, че ще работя заедно с комисаря Хоган, който отговаря по въпросите на търговията, за да се обърне повече внимание на този въпрос и да се потърси някакъв инструмент, за да се подпомогнат фермерите в Испания. Аз не съм запознат детайлно с проблема. Това, което трябва да направим, ще бъде обсъдено с комисаря Хоган. Благодаря ви, че ми сигнализирахте за това. Допълнителен въпрос. Благодаря на кандидат комисара за отговора, най-вече за това, че поема инициативата да разговаря с комисаря Хоган, който към момента отговаря по въпросите на селското стопанство, за да се запознае с ситуацията и да се подготвят за бъдещи подобни атаки. За Испания е важно Европейската комисия да реагира сега по-рано, преди да е станало твърде късно. Благодаря ви много. Господин Войчеховски за отговор за една минута. Отново искам да благодаря на господин Зойдо. Проблемът действително е сериозен и ще трябва да намерим решение. Благодаря ви. Благодаря госпожа Агилера за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и добре дошъл, господин кандидат комисара. Искам да спомена новата стратегия на коми... новоизбраната председател на комисията, а именно стратегията от фермата до трапезата. След кризата с лудата крава, Имаше проблеми. Сега новата комисия иска да обърне повече внимание на тези въпроси по по-стойчив начин. Това означава ли, че ще има истинска политика на Европейския съюз в хранително-вкусовата промишленост и че се обърне внимание от Генерална дирекция Агри, която ще координирате вие и че ще работи с други генерални дирекции, като Санте, вътрешен пазар и прочие. За мен това ще бъде много добра новина. Сега от генерална дирекция Агри се иска само да допринесе към стратегията от фермата до трапезата. За отговор господин Вачаховски. Благодаря ви за въпроса. Да, това е много важна стратегия. Селското стопанство е само една част от стратегията. Комисарият отговаря за селското стопанство. Генерална дирекция Агри ще участва в изпълнението на стратегията. Както вие казахте, това е стратегия за обществено здравеопазване, така че Генерална дирекция Санте, Генерална дирекция Конкуренция и прочее също трябва да бъдат включени. Много важно е това, което стига до трапезата ни, но също толкова важно е, е и как се произвежда. Как се произвеждат храните. Наш дълг е, имам предвид в областта на селското стопанство, аз като евентуален комисар в областта на селското стопанство е да стимулирам устойчивото селско стопанство, производството на храни, което е екологосъобразно, като се държи сметка за климата, хуманното отношение към животните и прочие. Това е една от причините, поради която беше предложена дългосрочна визия. Тази стратегия за устойчиво производство на храни е нещо, което е една мисия, в която аз ще очаквам. Благодаря госпожа Агилера за допълнителен въпрос. Да, съгласна съм. Това, което искам да ви кажа е, че това, което ние искаме, тази координация на стратегията дали вие и Генерална дирекция Агри има достатъчен опит. Генерал... Селското стопанство е на първо място като политика до сега и не искаме да губи тези позиции. През октомври ще се отбележи денят на производителите на зехтин в Испания. Вие ще ги подкрепите ли? господин Войчеховски за отговор за една минута. Както вече казах, отново мога да заявят, че проблема с проблема с който се сблъскват производителите на маслини и на зехтин в Испания е въпрос, на който ще обърна внимание – Що се отнася до стратегията, това не е нещо ново за селското стопанство. Новото е, че има една обща структура. За селското стопанство това ще означава, че трябва да направим повече за околната среда, за климата, за биологичното разнообразие. Ние го правихме и преди, но сега трябва да направим повече. Колегата Челош за една минута. Благодаря ви. Ще ви попитам съвсем а, а, открито какви са конкретните проекти, които предлагате и какъв е конкретният проект а, а, по отношение на гражданите. Качество на храните. е разнообразие, включително и на хранителните продукти. Но естествено, първо трябва да гарантираме адекватни доходи на земеделските стопани. И това винаги е било слабост на ОСП. Е, бих искал да съм уверен, че вие сте е, посветен на реформата на ОСП и е, имате визия за начина по който ще промените ОСП ще се ангажирате ли да работите заедно с нас, е, депутатите от Европейския парламент, е, да разработим една такава е, нова ОСП, която ще гарантира продоволствената верига и доходите на земеделските стопани? Благодаря, господин Чолош. Естествено, аз ще сътруднича много тясно с Европейския парламент за да създадем една дългосрочна визия за развитието на селското стопанство. Европейския парламент ще бъде моят първи и най-важен партньор в това отношение. Много важно е да получим подкрепата на европейските граждани за общата селско-стопанска политика. И такава подкрепа има Мнозинството от европейските граждани осъзнават, че е необходимо да подпомагаме земеделските стопанства, но очакванията на хората са за селско-стопанска политика, която да е по-екологосъобразна, която да опазва природата в по-голяма степен. В този смисъл би трябвало да търсим инвестиции в тази посока е, за опазване на климата и на околната среда. Това е очевидно един ясен сигнал към всички нас. Е, е, посоката за развитие на ОСП трябва да бъде към екологосъобразност. Когато отговарях на господин Декастро, Говорих е, за това, че естествено ще търсим е, правилните решения, ще е, мислим за възможности, които обаче са далеч от ренационализацията. Ще трябва при всички положения да подобрим предложението и преди това да го обсъдим много сериозно. Колега Чалош, допълнителен въпрос господин Войчеховски. В комисията ще чувате много често, че това не може да се направи, това не е възможно да стане. И за мен би било важно да чуя, че вие се ангажирате пред нас, че ще работите именно в тази посока, че ще е, обсъждате с нас е, реформата и е, ще търсим възможности за нова перспектива на ОСП и е, нова визия за селското стопанство като цяло, но също и нов модел за разпределяне на средствата между държавите членки. Можете ли да се ангажирате, че е, ще разработите една визия за политиката по отношение на селското стопанство и прехраната. Господин Войчеховски за една минута. Благодаря за този въпрос. Естествено, аз съм мотивиран да работя заедно с вас, да създадем една визия. Нашата дискусия за бъдещето на селското стопанство – обхваща период от 5 години, а понякога и 7 години във връзка с новата многогодишна финансова рамка. Тоест, е, е, нов парламент, нова комисия, нов състав, е, нова многогодишна финансова рамка. Така че момента е много подходящ да разработим една дългосрочна стратегия, една нова дългосрочна визия за ОСП. Е, очаквам всички вие да работите и да работим заедно за е, формирането на една такава визия. Това, бих казал, ще бъде нашата обща задача. Благодаря. Госпожа Сандър има думата. Променливостта на цените на суровините, тежките климатични кризи, все явления, които засягат доходите на европейските земеделци. Това е следствие на климатичните промени и изравняването на европейските цени с глобалните. Много малко части от селското стопанство са изолирани от тези трагични ежедневни събития. Изравняването на базовите плащания – консолидирането на директивата Омнибус, създаването на механизъм за предварително реагиране на кризи и натрупването на резерви. Това са все предложения, които се движат в правилната посока. Но във вашите отговори няма нищо по тези въпроси. Пред един разлинен по тези въпроси съвет ще поемете ли ангажимент да актуализирате тези средства за да се справяме с сътресенията и да се осигурим защита на европейските фермери. За две минути, господин Войчаховски. Може би писменият ми отговор не е бил достатъчно точен, но госпожо Сандер, Аз твърдо стоя зад идеята да направим повече за по-добра закрила на земеделците на пазар. Има много проблеми с общия пазар. Имаме опит как да помагаме на земеделците в подобни обстоятелства. Руската ембарго, други кризи. Но трябва да направим повече, защото помощта понякога не е достатъчна. Това е едно от най-важните предизвикателства пред Европейската комисия и мога открито да заявя, че то ще е много важна част от моята мисия като комисар да засиля системата за пазарни интервенции. Госпожо Сандер, имате ли допълнителен въпрос? Относно средствата за управление на риска, които са много важни да се избегне сериозното падане на цените. Много малко се използват тези средства по програмата за развитие на селските региони. Даже самите земеделци много рядко използват тези средства, защото те са много скъпи. Аз чух това, което ни казахте, господин комисар, но конкретно как ще инвестирате в тази област, за да се доразвие целият инструментариум. Господин Войчеховски за една минута. Отговорът на този въпрос, предполагам, разбирате, не може да е много точен. Като комисар аз заявявам, че ще работя в сътрудничество с земеделците, с депутатите, за да намерим добро решение за укрепване на системата за защита на земеделците. Това е нещо, което мога да заявя още сега като кандидат-комисар. Госпожа Абрам за една минута. La începutul acestei audieri ne spuneați despre milioanele de ferme care началото на това изслушване вие споменахте, че са изчезнали над 4 милиона ферми, че всеки ден прекратяват дейността си 4000. Има проблеми, свързани с климатичните изменения, има трусове на пазарите, има разлики между държавите членки. Но има и още нещо, което е свързано с връзката на фермерите с големите разпространителски вериги, търговци на дребно. Вие казвате, че фермерите не трябва да бъдат в по-низгодна позиция, отколкото търговците на Древно. Какви стъпки ще предприемете в тази насока? Как ще разрешите този проблем, свързан с слабата позиция на фермерите спрямо търговците на Древно? Господин Войчаховски за отговор. Благодаря ви много, госпожо Аврам, за поставения въпрос. 12 е, години по-рано като член на Европейския парламент аз бях един от авторите за писмена декларация, прията от Европейския парламент, призовавайки Европейската комисия да предприеме действия за по-добра закрила на селските стопани спрямо търговците на древно. Спомням се, че тази акция за събиране на подписи за писмената декларация получи подкрепата на фермерските организации в много от държавите членки на Европейския съюз. След тази успешна кампания исках официално да им благодаря за подкрепата, но те казаха не, това би било по-добре за нас да ни казвате, че сме подкрепили тази кампания, тъй като те се притесняваха от действия, които да бъдат тях ущърп, които да бъдат предприяти от големите супермаркети, например. Може би това е дългосрочната последица на подобна кампания. Сега има регламент за нелоялните търговски практики и моя дълг като комисар ще бъде да гарантирам, изпълнението на този регламент. Така ще бъдат защитени в по-голяма степен селските стопани в отношенията им с търговците на Дребно. Госпожа Аврам за допълнителен въпрос. Ние искам, искам да се възползвам от това допълнително време, за да дам възможност на, на кандидат комисаря Квачаковски да каже нещо по-конкретно за това какво възнамерява да направи, какъв е планът му за този задълбочен анализ, който спомена, за да е по-наясно с позицията на фермерите и търговците на Дребно. Господин Войчаховски за отговор. Както вече казах, трябва да се гарантира изпълнението. Изпълнението на този нов законодателен акт. Следващата стъпка ще бъде да има непрекъснато наблюдение на ситуацията и предприемане на действия, когато европейските фермери бъдат нелоялно третирани от търговците на древно. Да се използват правни инструменти в тяхна подкрепа. Има предвидени правни процедури, които могат да се приведат в действие. Ще работя заедно с комисаря, отговарящ за конкуренцията и с другите комисари. Това е, което мога да кажа към момента. Благодаря колегата Грейро. Господин Войчеховски, колегата Герейро е седнал зад вас. Това е за ваша информация. Благодаря. Господин Войчеховски, много европейци се тревожат поради нарастващата антимикробна резистентност. Тя се шири за Европа и не само в Европа. Би трябвало по отношение на животновътството да се е, предприемат мерки, така че да се намали е, използването на антибиотици. Не става дума единствено за количеството, става дума за е, намаляване също и на разходите във връзка с опазване на околната среда. Така че всичко това, за което говорим, включвано ли е във вашите планове за осъществяване на прехода към новия модел? Как е, в крайна сметка смятате да реализирате целите във вашата е, генерална дирекция? Господин Войчеховски, две минути. Е, да, подходящи стандарти във връзка с здравето и хуманното отношение към животните, това ще бъде една от важните теми по време на моя мандат. Трябва да кажа нещо много важно. Като аудитор участвах в одита на тази тема, свързана с хуманното отношение към животните и и наблюденията и констатациите показаха, че е, по-ефективна е системата, която мотивира, която е, насърчава земеделските стопани е, да повишават стандартите по отношение на хуманно отношение към животните. Така, в момента вече разполагаме и с други средства, по-различни от тези през 2014 година, но и 5 милиарда е, са евро, на евро. Това е сумата, която се предвижда именно за подобряване на стандартите по отношение на здравето на животните. Сумата не е достатъчна, трябва да се предвидят повече неща, лятна паша, фуражи, особено по отношение на свиневътството може да се направи много също в това отношение, а също и много други сфери – По-хубаво е да имате 1000 ферми е, с е, е, по 100 животни, е, свинеферми с по 100 животни, отколкото да имате една ферма с 10 или 100 хиляди. И така, до, до уточняваш въпрос. Господин Вичеховски, когато говорим за изпълнение е, на е, директивата, да кажем, за транспорт на живи животни, е, се оказва непрекъснато, че има нарушения, не се спазват разпоредбите във връзка с максимално време за транспорт на животни. Какво ще направите, за да се спазват е, по-прецизно, по-точно тези разпоредби във връзка с транспорта на животни в Европейския съюз и извън Европейския съюз? Много важен въпрос. Благодаря ви за него. Моята идея е да създадем альтернатива за този бизнес. Не ми е ясно защо? Говеда от Ирландия се транспортират до пристанище, след това се преминава, пресича морето. Естествено, това може би не е най ефтиният начин на транспортиране на животните. Така че аз се питам каква е економическата изгода в този случай, но кръговата економика на практика би желала да насърчи местната економика и в такъв случай ще можем да намалим дългото транспортиране на животни на големи разстояния. Госпожа Бисото има думата. Grazie. Sempre più spesso l'agricoltura europea viene usata. Много често Европейския съюз се използва като размерна монета при търговските спогодби с трети държави. Захар, мляко, плодове и зеленчуци много често са обект на нелоялна конкуренция от трети държави, които произвеждат на базата на по-низки стандарти, от тук и по-низките цени. През следните 5 години как ще защитавате конкурентоспособността на европейското земеделие, най-малки, най-вече дребните производители? Как ще насърчавате това в търговски спогодби с трети държави, най-вече по отношение на географските указания? Господин Войчеховски, благодаря ви за въпроса. Този въпрос е много важен. Спомням си, когато бях депутат, имаше същия проблем. И един от комисарите преди известен брой години трябваше да отговори на мой въпрос за международната търговия, при която липсва защита на земеделците. И отговорът бе, защото проявявам по-голям интерес към промишлеността, отколкото земеделието. Само, че земеделците не трябва да стават жертва на международната търговия. Искам открито да заявя, че ще работя в тясно сътрудничество, на първо място с комисаря по търговията, за да осигурим закрила за земеделските стопани в областта на търговията. Те да не стават жертва на други стопански отрасли. Благодаря. За да уточняваш въпрос, госпожа Бизото. Le guerre commerciali diplomatiche vanno sempre a colpire i nostri agricoltori i nostri agroalimentari. Виждаме, че търговията засяга най-вече нашите земеделски стопани да речем мерките, които се предприемат спрямо САЩ и Русия. Говорим за милиарди евро загуби само за италианското земеделие, които можеха да бъдат избегнати. Ще бъдете ли достатъчно дързък, за да защитавате европейското земеделие? Това е въпрос към мен и към, към вас. Short, yes. Съвсем накратко отговорът ми е да. Аз ще проявя кораж, за да защита земеделците. Моята роля като комисаря по селско стопанство я тълкувам да бъда радетел за европейските земеделци, когато обстоятелствата изискват това. Благодаря. Госпожа Агилар, е, за една минута тя е седнала зад вас. Имам въпрос към вас, е, господин кандидат комисар, както и три желания. Ще започна с тях. Първо да имате предвид е, разликите в селското стопанство и че съществува средиземноморски модел, има интензивно животновътство. Европейския съюз не трябва да жертва селското стопанство при сключването на търговски споразумения. Също как ще се намери равновесие между екологичните искания и научните изследвания. Все повече изисквания се представят пред селските стопани. Какви инструменти ще дадете на селските стопани, за да могат те да се контролират на един на все по-глобализиран пазар? Господин Войчеховски за отговор. Благодаря ви за въпроса. Съгласен съм, че трябва да разглеждаме проблемите на европейското земеделие, на селските стопани в цяла Европа. Понякога се фокусираме само върху Централна Европа, но имат специфични проблеми в Южна Европа, в най-отдалечените региони. По време на реформата на сектора на захарта, аз като член на тази комисия посетих Реунион, както и Канарските острови, където се произвеждат банани. Това са сектори, които са специфични и които трябва да бъдат защитени. Що се отнася до екологията, аз съм за това да има хуманно отношение към животните. Това е една от ключовите ми идеи. Фермерите трябва да бъдат насърчени да подобрят хуманното отношение към животните и да получат подкрепа за това. Трябва да има подкрепа за селските стопани за доброволно подобряване на хуманното отношение към животните. Аз не съм екс... за е, крайните еколози. Чух мнение, че фермерите са еколози номер едно. Ние трябва да подкрепим фермерите в това отношение, трябва да им помогнем а не да се борим срещу тях. Благодаря, госпожа Агилар, за допълнителен въпрос. Благодаря, господин кандидат комисара. Както добре знаете, селските стопани все по-малко могат да използват фитосанитарни продукти. И изследванията в областта на селското стопанство са по-скоро извън Съюза. Какви значителни промени предвиждате, за да се преобърне тази тенденция? Господин Войчаховски за отговор за една минута. Аз съм готов да обсъждам тази тема. Не съм готов към момента да дам добър отговор, отговор да отговоря цялостно на този въпрос. Трябва да обсъдим въпроса, да намерим добро решение. Аз съм готов да обсъда с вас, госпожо Агилари, с останалите евродепутати този въпрос. Колегата Яр за една минута. Благодаря, е, господин кандидат за поста комисар. Е, прочетох писмените ви въпроси. Вие бихте желали е, да продължите реформата, да я приключите успешно. Смятате, че преките плащания трябва да се преразпределят, така че да има повече полза за семейните предприятия. Какво смятате за нашия компромис, постигнат тук в комисията във връзка с допълнителните плащания за малките предприятия? Комисията ги бе премахнала. И освен това, когато става дума за плащания за земеделски стопани, трябва да имаме предвид плащанията в рамките на една държава. Някакво преразпределение може да се направи и там. Какво мислите по този въпрос? И освен това, интензивен и индустриален модел на развитие на селското стопанство. Нещата не са еднакви. Какво ще кажете и за това? Естествено, че има а, е, разлика. Това не е същото. А, е, не е едно и също. Виждам проблема най-вече в е, твърде много интензивно земеделие и твърде много индустриално земеделие. Поставям акцента върху твърде много. Разпределението на плащанията е въпрос, който естествено до някъде опира и до вътрешните разпоредби в държавите членки. Понякога един земеделец получава 100 евро на хектар и след това друг виждате, който получава 1000 евро на хектар. Не е лесно да променим нещата, защото до голяма степен нещата зависи от, и от различната структура на земеделието, както и различните размери на земеделските стопаниства. В дългосрочната визия за ОСП трябва да намерим добро решение. Сигурен съм, че има такова. Предложението на господин Хоган и неговия екип е една стъпка в желаната посока, но аз съм съгласен, че е необходимо да се направи много повече, господин Яр. Благодаря, господин Яр. Допълнителен въпрос? Да. Доста въпроси очевидно зададох наведнъж. И сега още веднъж за дегресивното развитие от една страна подсигуряване на малките земеделски стопанства, които да получат при всички положения плащания, от друга страна да доставим и гъвкавост на държавите членки. Условията са различни, това ни е ясно. Малките предприятия да се подкрепят при всички положения, но и да се даде достатъчно пространство за гъвкавост на държавите членки. И също времено цялата система от тук нататък да бъде по-проста, по-малко бюрократична. Така че е, съгласен ли сте с е, модела, който предлага нашата комисия е, във връзка с така, дегресивния модел, ви питам? Приемате ли нашето предложение? Господин Войчеховски. Аз мога да кажа, че съм готов е, в бъдеще да обсъждам заедно с вас е, този компромис. За момента на масата лежи предложението на комисията. Интересен е компромисът. По принцип мога да се съглася с е, гъвкавия подход, възможността, която трябва да се предостави на държавите членки да взимат по-гъвкаво решенията, тъй като ситуацията е различна. В Чешката република е, ситуацията е по-различна, структурата, размера на стопанствата са, е, е доста по-различна, отколкото в Польша. Е, и по площ е, земеделските стопанства се различават е, в нашите страни Полша, Чехия, Румъния. Има големи, има малки предприятия и всеки разбира различно нещо понякога в държавите членки. 80 хиляди са стопанствата с повече от 200 хектара и те получават 22% от средствата. Госпожа Катайнен е седнала зад вас, господин Войчеховски. Тя задава въпроса. Сари Ехрокас, mehän tiedämme кайки, että вайн kannattava maa... Благодаря. Всички знаем, че само доходоносното земеделие може да осигури продоволствена сигурност. Какво ще направите, за да осигурите едно доходоносно земеделие, което да дава и отговор на климатичните изменения? Как ще направите така, че с реформата на ОСП ще запазим земеделската продукция нейната рентабилност из цяла Европа, включително и в по-далечените региони? Как ще направите така, че финансирането на развитието на селските райони и компенсациите за природни ограничения да играят роля? Пакета за финансиране има пряка връзка с втория стълб на ОСП. Как ще направите така, че да не се стигне до критерии за устойчивост, които се добавят един към друг и водят до сериозни затруднения. Господин Войчеховски за две минути. Благодаря. Според мен устойчивото земеделие по-екосъобразното земеделие може да бъде конкурентоспособно, ако оказваме необходимата подкрепа. И дума не става за подпомагане на интензивното земеделие, защото то е економически по-рентабилно. Да. В краткосрочен план да, но в дългосрочен не. Ние ще подпомагаме земеделските стопани, които опазват околната среда, биоразнообразието и така нататък. Но според мен нямаме избор. Няма альтернатива. Просто трябва да подпомагаме този тип земеделие. Това е абсолютно необходимо. И трябва да работим заедно с земеделците, да ги подпомагаме, да не работим против тях. Да им оказваме подкрепа, да не ги насилваме. Това е смисъла на ОСП. На първия, на втория стълб и на цялата политика. Това е моят отговор. Благодаря. Благодаря. Уточняваш въпрос, госпожо Катайнен. Надявам се, че в бъдеще ще можем да говорим за критериите за устойчивост и тяхната таксономия. Относно втория стълб, уточняващия ми въпрос. Във вашите отговори казвате, че селските райони трябва да останат динамични, изпълнени с живот. Хубаво е, че имате това мнение но има предвидени съкръщения по втория стълб, което е много жалко. И не всички държави членки имат възможност да запълнят тези пропуски, така че трябва повече гъвкавост между стълбовете. Готов ли сте да осигурите повече гъвкавост за държавите членки, които искат да въведат екологични мерки по втория стълб? Господин Войчеховски за една минута. Разбира се. Аз ще подкрепям решенията на държавите членки за прехвърляне на средства между стълбовете и в двете посоки. От втория към първия, от първия към втория. Тъй като всяка държава членка си има своята специфика – Така или иначе, основната цел трябва да е опазването на климата, предотвратяване на климатичните промени. Това е резултатът, който трябва да бъде търсен при прехвърлянето на средства между стълбовете. А относно бюджета по втория стълб, да, права сте, че в предложението на комисията сумата е по-малко от 80 милиарда. Преди е беше малко над 100 милиарда. Но това е политическо решение. Парламента, държавите членки определят размера на бюджета по втория стълб. С повече средства можем да постигнем повече, разбира се. Рондинели за една минута. Госпожа Розинели за една минута. Грация. Джентиле. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, през последните пет години имаше комисар по селското стопанство, който не искаше да отстоява основните направления, включени в неговия ресор. Сега той е номиниран за комисар по търговските въпроси. Споразуменията за търговски взаимоотношения, които бяха сключени през тези пет години, бяха в ущърп на селското стопанство, което се превърна в разменна монета, за да се получат отстъпки в други сектори, което доведе до загуба на работни места. За да се защитят интересите на големите лобита. Беше позволено глифозатът да се внася в Европейския съюз, което е в вреда на потребителите. Значително нарасна сектора за производство на храни през последните години. Микрофонът на оратора беше изключен. Господин Войчеховски за отговор. Не, не е моя работа да коментирам дейността на предходния комисар. Европейската търговска политика, защитата на интересите на фермерите в търговската политика – ще бъде обект на нов одит от страна на Европейската сметна палата, за да се направи анализ на ситуацията. Но мога да заявя, че ще бъде активен комисар за защита на фермерите, когато те са изправени пред риска да станат жертва на международни споразумения, на търговски споразумения, мога да заявя, че ще бъда активен в това отношение. Това е което мога да кажа. Госпожа Рондинели за допълнителен въпрос. Микрофонът не е включен. Is it? No, it is, yes. E voglio chiederle allora come... Как планирате да насърчавате развитието на селското стопанство и как ще устоявате интересите на селското стопанство в бъдеще търговски споразумения? Господин Войчеховски за отговор. Както вече казах, Много важен документ ще бъде оценката на въздействието. Първо, ние трябва да сме запознати с евентуалните последици, които търговските споразумения биха могли да имат върху селското стопанство. И след това ще трябва да се потърсят решения, инструменти за защита на селските стопани. Разбира се, има основания за сключване на търговски споразумения. Меркосур не е някаква налудничева идея. Въпрос е обаче как да бъдат защитени фермерите в това споразумение. И ние имаме шанс да защитим фермерите. Но първо, ние трябва да сме запознати с евентуалните последици. Затова оценката на въздействието е толкова важен документ. Тази оценка ще бъде готова следващата година. Благодаря. Следва госпожа Найхел. Една минута. Имам въпрос. Европейския съюз се ангажира с целите за устойчиво развитие на ОНЕ. Цел 15, цел 14 са особено важни във връзка с възстановяване на природата на горите, на почвите, преодоляване на деградацията на почвата, спиране на загубата на биологично разнообразие и така нататък. Какъв е, е нашият е, дял и нашият принос? Е, имам предвид европейското селско стопанство. Да кажем, когато става дума за внос на соя, можем да се запитаме дали е, се държим твърде екологично. Как ще се позиционираме по отношение на обезлесяването, а и много други продукти всъщност зависят в крайна сметка именно от унищожаването на горите. Така че е, не трябва ли да направим нещо повече е, по отношение на ОСП, така че да не нарушаваме равновесието в природата, в биологичното разнообразие и какъв ще бъде вашия принос в това отношение като комисар в сътрудничество с парламента? Много въпроси зададохте, казва господин Войчеховски. Да, вносът на соя. Необходимо е да се внася соя, тъй като нашите животновъдни е, стопанства се нуждаят от соята. 40 милиарда соя се внася годишно. Твърде солидни количества. Можем да подкрепим и трябва да подкрепим земеделските стопани, е, стопани от е, първия стълб. Е, там има средства именно за фуражи. Това ще бъде моето предложение. Устойчивото развитие на селското стопанство е изключително важно. Но ето, че забравих вече какъв беше точно въпросът ви. Когато става дума за управление на горите, е, стопанисване на горите, да, сертифицирането е, бе подобен въпрос. Имаме нов е, доклад на Сметната палата във връзка с защитата на соя. И в крайна сметка се оказва, че се нуждаем от една определена система за сертифициране. И промените в климата, да, земеделските стопани естествено могат да допринесат много за опасване на климата, за преодоляване на климатичните промени постепенно, но ще трябва отново да се опрем, е, опрем на сертификацията. Тук в Европейския съюз нямаме проблеми с обезлесяването. Повече от 11 е, милиона хектара е, е приръста на горска площ през последните години. Но е, в световен мащаб това е един огромен проблем. Естествено, ние ще трябва да обърнем внимание на проблема и тук при нас. Госпожа Нойхъл. Вие представихте европейското селско стопанство части като жертва. Аз е, обаче ще попитам по друг начин. Е, няма ли случаи, в които европейското селско стопанство да е, е извършителя, да е престъпника, да носи вината? да кажем, не сме ли ние виновни за това, че се използва соя и каква е, е нашата отговорност? Ние сме в крайна сметка комисия за селско стопанство, а вие ще бъдете комисар за селско стопанство и как ще допринесем за екологичното развитие на света в глобален мащаб? Да, е, Селското стопанство отговаря е, за е, вноса на, на определени продукти, защото се нуждае от тях, да. Е, но макар, че въпросът ви бе е, спорен като формулировка, но естествено ние се нуждаем от е, местно производство, от местна промишленост, от местно е, производство на фуражи и на суровини за фуражи, за да намалим вноса от други континенти и от други страни. Колегата Калиновски има думата сега. Няма вероятно, платности już били, Вече се подигна въпроса за изравняване на плащанията. Във връзка с проекто бюджета за следващата финансова рамка има една клауза за условен достъп. Тази клауза ще се задейства, ако има проблеми с спазването на финансовите правила и върховенството на закона. Ако някои държави членки не изпълня тази клауза, най засегните ще бъдат земеделци, защото 50 на 100 от техните доходи идват от земеделски субсидии. Какво мислите вие за тази клауза? Това е на първо място. И на второ място стратегическия план и задължението на държавите членки да дадат определение на понятието млад земеделец това е въпрос, който стои с особена актуалност в моята държава. 50% от бенефициентите на ОСП в моята държава всъщност изобщо не са земеделци, а са само собственици на земя. Господин Войчеховски, за две минути. Относно дефиницията активен земеделец, да, нуждаем се от подобна дефиниция. В хода на законодателната процедура аз гарантирам, че ще работя по този въпрос. По първия въпрос, предварителните условия, върховенство на закона и ефекта върху бюджета. Има становище на Сметната палата по въпроса във връзка с проекто регламента. Мога да прочета само заглавията на разделите от становището. Аз не съм негов автор. Автор е друг колега от Сметната палата. Цялата Сметна палата носи отговорност за становището, но то е подготвен от един колега. Нов механизъм с много правомощи за преценка на комисията. Няма консултация с заинтересовани държави, няма оценка на въздействието. Насоките и критериите не са ясно идентифицирани. Няма ясно задължение комисията да извърши оценка на предприемат на мерки по собствена инициатива. Няма задължение комисията да извърши оценка на евентуалното въздействие върху финансовите бенефициенти и националния бюджет. Не ми е работа да извършвам оценка на проекта на комисията, но според Сметната палата – Проекта не е добре изготвен. Това е което мога да кажа. Благодаря, господин Калиновски, за допълнителен въпрос. Благодаря. Относно активния земеделски стопанин, ще се върна на тази тема отново. Всъщност, някои държави са против намирането на решение. А за предварителните условия имам един въпрос към вас, господин комисар. Земеделците може би очакват от вас да убедите колегиума в комисията да изключат фермерите, да не трябва да плащат цената на грешките на правителството. 50% от е, техните доходи ще им бъдат отнети, ако се задейства клаузата за нарушение на върховенството на закона. И не мисля, че никоя категория лица не би приела подобно нещо. Господин Войчеховски. Според мен в новия състав на комисията ще бъде проведена дискусия на този проект. Становището на Сметната плата, което е доста критично, трябва да бъде взето сериозно предвид. Това ще е моето предложение да се анализират много внимателно възраженията на Сметната палата по въпроса за предварителните условия. Господин Макарти, за една минута. Uh, Господин комисар, искам да ви върна към встъпителното изказване, където споменахме, че Европейския съюз губи 4 милиона фирми за десетилетие. Правено ли е проучване за причините? Може би, защото не са били печеливши, рентабилни тези ферми. Искам да спомена две области, на които трябва да се обърне внимание. Реформата в плащанията. Пет хиляди от най-големите ферми получават 13 милиарда евро. Така че една голяма част от бюджета отива за тези големи ферми, докато останалите ли получават много скромни суми. Трябва да се подобри състоянието и в сектора на търговията на дребно. Изкупните цени доведоха до масови протести на фермерите. Как ще се справите с господстващото положение на малко на брой фактори в този сектор? Благодаря ви. Е, съжалявам много, че не произнесох правилно името ви. Моля да ми извините, господин Макарти. Thank you, thank you, господин Войчаховски, за отговор. Благодаря ви, господин Карти. Разбира се, Европейският съюз не може да решава какви да бъдат цените на пазара. Пазарът е свободен. Но като комисар аз ще съм готов да изслушам фермерите, да видя какви са проблемите им и да потърся решения. Аз ще бъда един комисар, който е отворен за диалог с фермерите. Това мога да го обещая. Прав сте, че има голям проблем, свързан с разликата между големите и малките ферми. Знаем, че 20% от най-големите ферми получават 80% от бюджета по ОСП, останалите – получават само 20%. Това е един от въпросите, който трябва да намери решение при дебата за една дългосрочна визия за селското стопанство. Към момента не е предвидено решение в новата финансова перспектива. Може би така наречения капинг, ограничаване на плащанията, е, или пък намирането на дефиниция за активен фермен може да е решение. Но това е въпрос за дискусия в рамките на дългосрочната визия за селското стопанство. Каква да бъде подкрепата за селските стопанства, за малките стопанства, за големите стопанства. Тук трябва да намерим общи решения. Благодаря, господин Макарти, за допълнителен отговор. Това не беше обаче отговор на въпроса ми, господин кандидат комисар. Не знае какво беше. Сигурно ще е, дойдете отново при нас, е, преди да приключи процедурата, но сега бихте ли ни е, дали вашето мнение по конкретни въпроси, за да може да решим тези проблеми. Първо, в цяла Европа да има задължително плаща, таван на плащанията, за да може останалата сума да се преразпредели между по-малките стопани, за да се справим с господството на малко наброй фирми. Ние трябва да подобрим позициите на селските стопани във връзка с търговците на дребно. Господин Войчаховски за отговор. Разбира се, дъмпингът в Европейския съюз трябва да бъде забранен. Той трябва да бъде забранен навсякъде. Като бив член на Европейския парламент, се спомням, че имаше а, успешна кампания срещу дъмпинговите цени а, за ягоди, които се внасят от Китай. Това беше преди много години въпроса за определене на таван на плащанията. Това е много важен проблем, който изисква политическо решение. Позицията на комисията е, че сега ще бъде на доброволен принцип определенето на горна граница. Държавите членки трябва да решат. Така че се говори за доброволно налагане на горна граница и това ще се взема от държавите членки. Има разлики в размера на фермите. 30 хектара е средната ферма в Чешката република, 10 хектара в Полша, така че е трудно да се намери едно общо решение за всички държави членки. Затова на този етап се предвиждат доброволни мерки. Разбира се, предложението на комисията има задължителен характер, но аз разбирам е, и позицията, е, че може да се прилага доброволно. Благодаря. Колегата Кабалеш, госпожа, имате думата. Благодаря. Господин Войчаховски, вие Сам казахте, че има е, селски региони, които заслужават е, много повече внимание, да кажем е, тези, които са с отдалечени или планински и други. Каква е вашата дългосрочна визия за тяхното подпомагане и как смятате, че ще можете да свържете многото цели в едно цяло? Какво конкретно ще можем да направим, за да възстановим планинските райони, които вече са обезлюдени? Е, при които има и е, много е, проблеми, свързани с образованието, с социалния състав на населението. Не са направени истински социографски проучвания по отношение на този вид селски райони. Какво трябва да се направи според вас? Господин Войчеховски, две минути. Благодаря. Е, благодаря, госпожо е, Карвалейс, за този въпрос. Аз е, междувременно вече казах, че напълно разбирам конкретните специфични проблеми на стопаните в тези райони в Азорските острови. Посещавал съм някой от тях. Мадейра, също и Реунион, Гваделупа, някой от испанските райони, които попадат в същата категория. Очевидно, подкрепата, която Европейската комисия до този момент е предоставила на тези селски райони, не е била достатъчна ще проучим въпроса за най-отдалечените райони. При всички положения познавам много добре този регион, за който вие най-вероятно говорите. Може би не всички е, райони, но повечето от тях съм виждал и проявявам разбиране към този проблем. Е, госпожа Карвалес, допълнителен въпрос бихте ли могли да гарантирате, е, че ще е, продължите да изпълнявате ангажимента, поето от господин Хоган и няма когато се правят съкръщения в бюджета за ОСП, да съкратите средствата именно за тези райони и тяхното подпомагане. Господин Вайчеховски. Сумата за ОСП като цяло се намалява, но бихме могли да проведем политически дебат за бюджета за ОСП. ако се постигне политическо съгласие и има политическа подкрепа за подпомагането на най-отдалечените е, региони, в никакъв случай няма да възразя. Благодаря. Госпожа Скот Хато, една минута. ООН каза, че трябва да използваме земята за уловител на въглерода, за да спазим заявения процент и земеделците могат да допринесат за биоразнообразието и борбата с климатичните промени. Какво имате предвид, когато казвате, че сте за екологичното земеделие? Нуждаем се от биоземеделие, което ще изгрази богата на въглерод почва без токсични химикали. Трябва да възстановим торфищата, влашните зони, горите. Трябва да премахнем от... прехосничеството на храна. Държавните се трябва да подпомагат такива практики, които работят съвместно с природата, да речем сидбо оборота, трябва да се използват горите като защитен пояс за предотвратяване на воднение и така нататък. Вие готови сте да осигурите тази трансформация на земеделската система? Ще оглавите ли Европейската зелена сделка за селското стопанство? За две минути господин Войчеховски. Thank you very much. Е. Благодаря ви за въпроса. Отговорът ми е да. Аз съм напълно готов. Това бе една от причините да дам положителен отговор на неочакваното предложение да се кандидатирам за комисар в Европейската комисия. възможността да се промени земеделското, европейското земеделие в тази посока. По-екосъобразно земеделие, което е много важно, но с подкрепата на земеделците, не срещу тях. Това е много важен аспект. Понякога чувам някой да твърде, че аз ще принудя земеделците да прилагат екосъобразно земеделие. Не! Те трябва да бъдат насърчавани, да им се помага и в крайна сметка да се помага и на цялото общество. Благодаря. Последващ въпрос, госпожа Скот. Аз ще следя дали ще спазите това задължение, защото не можем да запазим статуквото за използването на земята и земеделието. Ние също не сме против земеделците, ние сме против тези предприятия обаче, които принуждават земеделците да използват химикали, това не е екосъобразно земеделие. Вие ще успорите ли доминацията на големите предприятия в земеделието, за да имаме едно истинско зелено бъдеще за земеделците? За една минута, господин Войчеховски. Отговорът ми ще бъде още по-кратък от една минута. Да, съгласен съм с вас. Да, това бе съвсем кратко. Господин Кристенсен, за една минута. Так for muligheden for at stille spørgsmål her til kommissæren. Благодаря ви. Имам въпрос. Ще ни дадете ли възможност по-открито да дефинираме какво означава сълскостопанска площ, площ, за да можат фермерите да имат повече гъвкавост, за да обработват земите си. Трябва да създадем стимули за повече биологично разнообразие, без фермерите да губят своите основни доходи. Как ще гарантирате, че европейските фермери ще могат да отговорят на засиленото търсене на по-устойчиво производство на храни, като изпълнят и регламента РИЧ и целите в областта на околната среда. Дали селското стопанство е част от решението? Две минути за отговор от господин Войчаховски. Благодаря ви. Това е труден въпрос, но бих могъл да кажа какъв би бил би трябвало да бъде нашия подход към селското стопанство. Какъв е моят подход към селското стопанство? Трябва да държим сметка за това, че става дума за фермери, които трябва да бъдат защитени, които трябва да получат подкрепа за да имат доходи и да могат да живеят в селските райони и да бъдат фермери. Цялото общество за него е важна продоволствена сигурност, безопасност на храните. И това трябва да се гарантира. Го споменах също биологичното разнообразие, климата, околната среда. Ние трябва да подкрепим а, селските стопани и трябва да бъдат отстоявани тези ценности, да се защитят фермерите, да се защити околната среда. Мога ли да го гарантирам? Мога само да кажа, че ще направя всичко, което е по силите ми за това но фермерите, европейските фермери, които имат подкрепата на цялото общество, биха могли да дадат такава гаранция. Господин Кристенсен за допълнителен отговор. Благодаря ви. Вие ще позволите ли на фермерите да решават как да произвеждат на собствената си земя, да има по-разумни искания към тях, Фондер Лайн каза, че трябва да за всяко ново правило, което се въвежда, едно да отпада. Може би трябва да бъде а, пропорцията едно ново правило и две да отпадат. Господин Войчеховски за една минута. Благодаря ви. Съгласен съм. Не трябва да има повече бюрократични правила. Не само е едно ново правило да се въвежда и две да отпадат. Не, не трябва изобщо да се въвеждат нови бюрократични правила за фермерите. Извинете, мисля, че е, пропуснах първата част на въпроса ви. Господин председател, извинявам се за това. Какво ще направите, за да да насърчите развитието на дребни стопанства, които са екологосъобразни, а не на големи индустриални стопанства. That, uh, maybe is what... Никога не съм казвала, че подкрепям само дребните ферми. Малките ферми, средните ферми, екологосъобразните ферми. Но това не се отнася само за малките ферми. Малките ферми по своята природа са по-добре подготвени за подобна функция. Това е проблем на вида замеделие. Благодаря. И сега ще дадем думата на последния колега, който ще зададе въпрос за днес след обед, господин Хансен. Благодаря, господин председател. Господин Войчеховски, е, във връзка с е, е, бъдещата политика на селското стопанство, как смятате да действате при положение, че около една трета от средствата ще бъдат съкратени? В Сметната палата вие сте имали проблеми с някои от колегите ви в това отношение. Освен това, в списание Шпигел прочетохме, че е, има някакви проблеми с около 7000 евро, които не сте възстановили. Това са средства, пътни за разноски. Как ще процедирате е, във връзка с декларирането на пътните разноски, когато бъдете избран за комисар? Това е моят въпрос към вас. Благодаря за този въпрос. Имаше проучване и разследване, което започна през юли 2016 година. Тогава се провериха пътните разноски, които съм отчитал и това бяха много документи, които бяха обект на проверката, така че аз възстанових сумата, която се получи като разлика. Може би плащането не е било, така да се каже, резултатът, но това бе причината за, и повода за разследването аз въпреки всичко възстанових въпросната сума и то не защото бе установено действително укриване на средства или присвояване на служебни средства, защото имаше, така да се каже, някаква възможност да се изтълкува и по този начин отчитането. При всички положения е, разследването на Олаф по този повод е, доказа, че не е имал нито е, един случай на злоупотреба в конкретно свързан с мен. Нито едно евро не е присвоено неправомерно. Колегата Хансен още веднъж по ваша инициатива всъщност Три пъти а, имаше такива а, а, проверки и всъщност генералният секретар а, а, е поискал на няколко пъти е, разследване във връзка с сигнали, които са подадени е, по отношение на е, не добре отчетени средства. 2014 декември е всъщност първото писмо, подадено до генералния секретар. Извинете, аз не бях извършител, аз бях жертва на цялата тази ситуация. Ставаше дума за плащания извършени от пътническата агенция, т.е. финансовата служба на парламента, трябваше да заплати определени суми на пътническата агенция на парламента. Но при всички положения не ставаше дума за някакви средства, които пряко аз съм плащал или е, присвоявал, не дай И така, благодаря ви, господин Войчеховски. Благодаря на всички колеги, на всички участници в това изслушване. Днес след обед мисля, че отговорите бяха полезни, е, дадоха ни възможност да придобием впечатления от е, кандидата за комисар. Господин Войчеховски, сега ще получите 5 минути, за да направите заключителни е, бележки. Позволете ми обаче да направя преди това едно съобщение. Още веднъж напомням, че до 17.45 в същата зала ще има е, заседание при затворени врата на координатите, е, координаторите на нашата комисия. Ние ще направим оценка на това изслушване на е, уменията, знанията, е, които показа господин Войчеховски и неговата пригодност за изпълняване на поста комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа, благодаря ви за многото съвсем уместни въпроси, които повдигнахте през последните два часа. В заключение, искам да подчертая важното за мен. Искам една дума да бъде запомнена днес след обед. Думата диалог. Аз винаги съм готов за диалог. Ще продължа да бъда готов за диалог. Ще водя диалог с вас, уважаеми евродепутати, по-отделно и в комисия. Диалогът ще включва и всички заинтересовани страни, земеделците, техните сдружения, неправителствените организации – които проявяват интерес към земеделието. Трябва да работим съвместно в полза на земеделието. Аз поем ангажимент да участвам в разговор с вас и винаги съм готов да се слушам във вашето мнение. Като част от диалога аз придам огромно значение на сътрудничеството при разработването на дългосрочна визия за селското стопанство. Трябва да проведем един информиран дебат относно това, което искам за земеделците през идното десетилетие. Подобен дебат трябва да почива на сериозен анализ на тенденциите и основните фактори. Нека заедно да изградим едно виждане за селските райони и за нашето земеделие. Благодаря. Благодаря ви. Вие спестихте е, дори няколко минути, е, спазвахте е, времето, което ви бе отредено. Ето чуваме и аплодисменти. И така, Приключихме с публичното изслушване. Ако политическите групи желаят, можем да останем в тази зала и някъде по политически групи да се свържи, да се видите в ъгълчетата на залата, за да обсъдите в тесен кръг въпроса, но след това в 17.45 за